И така, дами и господа, дневният ни ред е доста натоварен и 15-та точка от вчера я прехвърлихме за днес. Точка 15, специален доклад на Европейската сметна палата. Искам да помоля господин Отбо да представи специалния доклад, преди да дам думата на докладчика. Моля ви, имате думата. Благодаря ви за вашето търпение. Благодаря, господин председателю, уважаеми членове на комисията. Искам да кажа, че вчера беше представен доклада, последващия доклад и днес ще съм по-кратък. Този доклад е първия доклад от поколението такива, които ще бъдат изготвяни. Те ще бъдат изготвени всяка година в бъдеще. Тази година това е седмият специален доклад. Комисията има добре функционираща система, която се позовава на препоръките, дадени от Сметната палата и от бюджетните органи. Нашите заключения са в унисон с заключенията на одитната служба на институциите. Разбира се, винаги има място за повече подобрения, които да бъдат включени в системата. Искам да привлека вниманието към това, че последващия доклад на комисията се позовава на заключенията от доклада. Ще се радвам, ако комисията изготви мнение възоснова на насоките от този последващ доклад. Това ще е поискане на парламента и на съвета. Както казах, 70% от препоръките в няколкото доклади са били изпълнени изцяло или частично. Очаквам с нетърпение да работя с комисията през следващите години, за да може да се изготвят по-задълбочени анализи на последващите доклади. Това е, е, господин председателю. Благодаря на вас и на членовете на комисията. Благодаря ви, господин Отвол, за е, кратките ви уводни думи. Сега давам думата на докладчика господин Йенс Кайер. Моля, имате думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на господин Отбо за неговото уводно слово. Съвсем накратко ще се изкажа по значението на този доклада. Искам да кажа, че комисията до голяма степен изпълнява препоръките на Сметната палата. Ние наблюдавам по какъв начин се прилага механизма в комисията, как се организира системата в рамките на комисията. за да се а, организира такава последваща проверка и последващ доклад, а, дали това въобще е, е, е наложително. Имаме предвид, че 70% от препоръките се изпълняват, само 30% не се изпълняват. Все пак има място за допълнителни подобрения, които могат да бъдат постигнати. Със сигурност комисията не игнорира тези а, препоръки и последващи, последващия доклад. Благодаря на Сметната палата за свършената от тях работа. Като докладчик по този доклад за освобождаването отговор... отговорност бих казал, че ако имате желание, ще е добре да включите във вашите изложения и мнението на парламента. Хубаво е да можем а, да дадем и нашето мнение, да придадем политически оттенък на оценката, направена от а, Сметната палата. Е... Има а, хора от а, областта на регионалното а, развитие, от а, Комитета на регионите, които а, са експерти в техните области. Те биха могли да допринесат а, също така. Благодаря и за вашите доклади, разбира се. 99% или по-голяма част от препоръките на Сметната палата са одобрявани от нашата комисия. И разбира се, препоръките се приемат и в пленарна зал с по-малко мнозинство, но въпреки всичко а, те се приемат. Ам, Разбира се, не се е длъжни да взимате становището на Европейския парламент предвид, но разбира се е желателно и препоръчително. Бих искал да направя следното предложение на колегите. да интегрираме препоръките на Сметната палата в доклада и заключенията за освобождаването от отговорност. когато има а, последваща оценка на последващите а, е, действия, това се разбира от а, а, само себе си. А, хубаво е да помислите това как ще подхождаме с специалните доклади на е, Сметната палата, така че да има обратна връзка. Имаме опит вече с някои специални доклади. Е, рибно стопанство, господин Дойч също изготви доклад по друга тема. Господин е, Маринеско изготви доклад за извеждането експлуатация на ядрени инсталации. И това са доклади, изготвени от Европейския парламент. Ако сме използвали процедурата за тези а, три доклада, трябва да знаем, а, че външната служба има друго мнение по въпроса. И доклада на госпожа Андреса и господина Дойч са били включени в дневния ред а, за пленарното заседание. След това са били премахнати, махнати от дневния ред. И в момента се намираме в период на провеждане на дискусии. Сред координаторите цари съгласие парламента да се занимае с резултатите и заключенията на Сметната палата, а не само бюджетната комисия да се занимава толкова отблизо с тези заключения. Въпросът е как да стане това. Като имаме предвид, че няма как да изготвим нормални доклади, трябва да помислим как да, из... да създадем нова форма, под която да, създав... да изготвяме тези доклади. Това да е един изчистен подход. Има и друга възможност, качеството ни на координатори, да използваме възможностите, които ни предлага правилника за да насърчаваме изготвянето на такива доклади, например под формата на устни въпроси, отправени към комисията или под формата на доклади по собствена инициатива. Смятам, че това обаче не може да се прилага автоматично за всеки доклад. Важно е при а, извършване на последваща оценка, изготвен последващ доклад за действие на комисията, това да се направи. Трябва да използваме възможностите, които ни се предоставят от правилник за дейността на парламента. Нека да помислим какво да направим. Ще призва колегите да се да прибегнем към а, старата процедура, към стария начин, както се провеждаха нещата. Предлагам на колегите, че аз ще взема предвид тези точки в доклада за освобождаване от отговорност и така, че докладът е един вид платформа на обмяна на мнения. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря на господин Гайер. Няма други, които искат да, да вземат думата. Искам да попитам дали господин Отпол иска да вземе отношение по казаното от господин Гайер. Well, like the... Uh, най-напред искам да благодаря на докладчика за много пространно разработения документ. Най-напред, когато се налага от време на време изготвянето на втори специализиран доклад по въпрос, по който вече има доклад, е важно да се обхванат подробностите, резултатите, и да станат част от, тази втора, от този втори етап. Както разбирам, поканата отправена към сметната палата е да се изготвят и в бъдеще последващи доклади. Много малко са случаите, в които има различни мнения или а, препоръките на Сметната палата и на парламента са различни. Така че благодаря много на докладчика. Благодаря ви. Комисията, моля да вземе думата. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък. Комисията приветства този нов формат на специализирани доклади, защото те предоставят ясна оценка на изпълнението на препоръките. Благодаря за положителните бележки във връзка с изпълнението. Ние много сериозно приемаме слабостите, които бяха посочени, защото последващите процедури ни дават възможност като комисия да предложим ефективен и ефикасен отговор и така да отговорим и на Европейската сметна палата, и на парламента, и на съвета. Така че отговорът на комисията се предоставя и на парламента, и на сметната палата. Така отговаряме на препоръките, които бяха отправени в хода на процедурата по освобождаване от отговорност. Благодаря. Благодаря ви, господин Крав. Така можем да приключим с тази точка от дневния ред. Благодаря на всички участници, че а, успяхме да се вместим в а, определеното ни време, тъй като генералният секретар вече е тук. Тук ли е? Да. А, моля да го информирате. Ja, dann darf ich den nächsten ще обява следващата точка от дневния ред номер 12, освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2011 година, общ бюджет на Европейския съюз, раздел 3 комисия. Искам да приветствам тук сред нас генералния секретар на Европейската комисия, госпожа Катрин Дей. Добре дошла, госпожо Дей. Вие винаги сте добре дошла тук сред нас. Добре дошла на това заседание. Докладчикът тази година е господин Гайер от Сметната палата господата Хенрик Отбо и Бадомило Томе Могоруса са тук. Първо ще дам думата на докладчика, дали той има нещо да каже или да започнем с сметната палата. Кажете, господин Гайер. Да, ще започна и ще започна с първия си въпрос към генералния секретар. Благодаря ви, госпожо генерален секретар, че сте тук сред нас. Ви имате една много важна задача, с която трябва да се справите. При вас остава всичко останало, с което а, ние с а, всичко, което не сме се занимали а, по време на изслушванията и всичко, което не е било споменато от един или друг а, комисар. Искам а, да се спра на една конкретна тема. една тема, която да обсъдим с вас и с колегите. Това е темата, свързана с доклада за доклада за извършената оценка на Европейския парламент. Нека да сме внимателни. А този доклад може да е прелюдията към един финансов одит. Въпрос дали това е уместно гледна точка на времевата рамка е един друг въпрос. Благодарен съм на секретарията на служителите, които ми оказаха съдействие при изготвянето на доклада за освобождаването отговорност. процента от одите, които извършва Сметната палата в Съединените щати, се извършва възоснова на доклади, а не въз възоснова на ungeheuer gut befahren wird, dann ist vielleicht въз основа на спазване. М- Искам да кажа, че понякога а, някои аспекти не са толкова основополагащи и важни. И това, че тръжните документи са отворени 5 минути преди да е приключила, приключил срока за това, не е, не е толкова голям проблем. Трябва да се види какъв, какво е въздействието на тези грешки, какъв е ефекта от тях. Комисията обаче се затруднява с този доклад. Говорим за един бюджет в размен на 130 милиона евро, разпределени за управление. Allgemeine, äh, э, 130 милиарда, извинете. Говорим за една ем, оценка, която не внася по-голяма яснота за нас. Та въпрос за една задача, която получава комисията и задача, с която комисия не се справя, защото или нещо не е достатъчно ясно, не е достатъчно всеобхватно, или ам, са, дадени, а, е, неправилните, са зададени неправилните параметри, параметри. Някак си а, е, винаги се стига до там, че нещо не е направено както трябва. двами, двамата колеги, които преди мен са отговаряли за изготвянето на доклада за освобождаването от отговорност и са работили с такъв доклад за оценката, също упражниха, изразиха критика. Ето, за мен, ето защо за мен това не е, е някаква тема, която представлява голямо противоречие. Това е нещо, което се обсъжда от преди. Искам да помоля службите на комисията, но и службите на другите политически групи, както и колегите, всички да помислят какво очакваме от един такъв а, е, а, доклад, свързан с оценката. какво трябва да направим? Значи да а, извадим полките от този доклад, да го разгледам политическа гледна точка и да върна наше заключение към комисията, за да помогнем на нея, разбира се, съответно да взима своите решения. Затова е добре днес да започнем този диалог с госпожа Кетрин Дей, с колегите, да се занимаем с тази тема и да видим как ще изглеждат нещата, ако вържем това с стратегията Европа 2020? Как да обвържем този аспект с европейската политика? Като комисия, отговаряща за бюджетния контрол, ние сме доволни, когато комисията описва стъпките, които предприема за постигането на целите на първо място. На второ място описва а, каква роля играят водещите инициативи. И така ние а, ще бъдем разтоварени малко от а, този товар, да трябва да се занимаваме с всяка една подробност, тъй като не, няма да бъдат, тъй като не са изпълнени условията, които са необходими за изготвянето на един такъв специален доклад. Но ако постигнем съгласие да подходим по този начин, е необходимо да може да се формулира списък с отделните очаквания, те да се отправят към комисията, която съответно да ги вземе предвид и да, мог, да могат тези доклади, свързани с оценката в бъдеще, да, да могат да бъдат оценявани от своя страна. Няма да е честно, ако Комисията е критикувана винаги за едно и също нещо при изготвяне на такъв тип доклади, че не може да се справи с оценката, с извършване на оценката. Първо, как да стигнем до този доклад? На второ място, как да си извадим правилните и разумни политически заключения? И на следващо място, кой ще е, е правилният партньор в тази област? Партньор, който да бъде критикуван, да в случая както е въпросът с държавите членки. Трябва да се работи по-конструктивно, а не само комисията да ни залива с 2 кг повече е, хартия, е, обем с който нямаме проблем да обработим така или иначе. Това са нещата, на които исках да се спра, темите, които да бъдат обсъдени днес, този след обята, но съм готов, разбира се, ако има някакви специални а, въпроси. Благодаря, казва председателя, благодаря на докладчика. Сега давам думата на представителя на Сметната палата. Искате ли двамата думата или кой ще започне? Кой иска да започне? Благодаря. Уважаеми членове на комисията, както вече обсъдихме административните разходи на другите административни единици, сега е време да се занимаем и с административните разходи на комисията. 67% от е, общите раз, административни разходи на всички административни институции са разходите на комисията. Бележките, които направих в е, предишното си изказване по втора точка от дневния ред, е, въжат и тук. В глава 9 на доклада Сметната палата достига до заключението, че административните разходи на всички институции и органи на Европейския съюз са засегнати от грешки в 0,1% от случая и като цяло отговарят на изискванията на финансовия регламент. Що се отнася до комисията, Сметната палата забелязва слабости в две сфери. Едната е изчисленията и изплащането на социални надбавки. И второ, втората ерия са обществените поръчки. В 15 от 59-те случая информацията за служителите и членовете на техните семейства не е актуализирана и това води до некоректни плащания в 6 от случаите в четири от процедурите за обществени поръчки, които са обект на проверка, са намерени слабости в три. Нашите критерии на етапа на подбор по време на процеса на оценка показват, че оценката отговаря на критериите, които са заложени предварително един от търговете не е а, елиминиран на етап селекция, въпреки че не се отговаря на изискванията, свързани с предварителния опит. Господин председател, уважаеми членове на комисията, Нека да отбележа, че препоръките на Сметната палата, отправени към институциите и органите на Европейския съюз, са приложени и към комисията. Така че препоръчваме да се актуализират данните за служителите и да се обръща внимание на процедурите за обществени поръчки. С удоволствие ще отговоря на евентуално зададени въпроси, а сега благодаря на всички за вниманието. Благодаря на господин Томе. Б... Уважаеми господин председател, уважаеми членове на комисията, от 318 по член 318 се преминава към процедурата за освобождаване от отговорност. Според изискванията на този е, текст трябва да има два доклада за отчет. Първият доклад е през февруари, а втория през, и, и отговор на него е даден през юни. Вторият доклад е през ноември и Сметната палата отговори, като съобщи в писмото, че се вземат предвид всички обстоятелства за сте освобождаване от отговорност. Докладът е доста кратък, твърде слаб и няма много голяма стойност. Вторият доклад обаче беше определено по-добър. Тогава комисията разглежда всички сфери на политика за 2011 година и очертава ясно заключенията в всички сфери. Така че, нека да кажем, докладът определено е много, с много по-добро качество. Комисията също така осъзна, че а, трябва да се положат повече усилия защото второто основно послание от втория доклад за оценка беше, че не се предоставят достатъчни а, и значими доказателства за постигнатото от европейските политики. Мисля, че до голяма степен докладчикът, както спомена самият той, а, отбелязва, а, че между комисията и Сметната палата има много добро разбирателство. Нека накратко обаче да кажем какво е необходимо за бъдещето. Една надежна система за набиране на данни за резултатите, която ще ни даде възможност да използваме като база за заключенията си. Това е първото. Второто е, че всички сме наясно, че това изисква време. Не може да стане от днес за утре. Тази система се състои от множество отделни блокове, които трябва да бъдат на лице, за да функционира тя. Всичко това ще отнеме известно време и ще изисква комисията да предприеме различни действия. Именно за това препоръчваме комисията да предложи план, програма за мерките, които ще бъдат реализирани, както и ролята на различните институции. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Отбо. А сега, след като чухме изявленията на Европейската сметна палата, искам да поканя генералния секретар госпожа Дей да вземе думата от името на комисията. Добре дошли на заседанието на нашата комисия. Имате думата. Благодаря, господин председател. За мен е удоволствие отново да участвам в вашето заседание. Благодаря за ежегодната покана да присъствам на заседанието на вашата комисия. През ноември 2012 година комисията представи своят втори годишен доклад на база на постигнатите резултати. Както казах и преждеговорившите, тя се, този доклад се изисква по смисъла на 318 член от договора. Взимаме предвид казаното от парламента и Сметната палата по отношение на първия доклад. Аз самата много внимателно изслушах изказванията във вашата комисия миналата година и използвах критиките и заключенията при изготвянето на втория доклад. Радвам се да чуя оценката на, председат... на представителя на Европейската сметна палата, именно, че втория доклад а, е по-обхватен и че онова, което се промени между първи и втория доклад е на база на писмените въпроси, на които се наложи да отговаряме. И така, вторият доклад прави оценка на всички дейности по различните бюджетни статии. Не използваме селективния подход, който използвахме при първия доклад. Така че мисля, че настоящия ни подход отговаря на препоръките на Сметната палата и на парламента. В доклада се очертават основните постижения, добавената стойност. Стига се до заключението, че средствата са изхарчени по съответните финансови програми. Но що се отнася до качеството на доклада, ясно е, че има разлика в резултатите. В настоящата финансова рамка, както знаем, тя приключва и това е последната година по нея. Така че докладът все пак представлява една междинна оценка и тя не може да бъде окончателна по отношение на резултатите и въздействието. На този етап от изпълнението на програмата това няма как да се направи. Независимо от това обаче в доклада се е, вадят определени заключения по отношение на дадени програми и по отношение на заключенията, които комисията е направила, те се използват като база за следващата а, програма. Като цяло трябва да подобрим своите, своя подход към изготвянето на докладите и сме готови да използваме всякакви препоръки за това. Както току-що чухме от Сметната палата, има като цяло много добро сътрудничество между комисията и сметната палата и всички ние насочваме усилията към резултатите. Целта ни е да подобрим отчетността през следващата многогодишна финансова рамка, която започва следващата година и ще приключи през 2020 година. Тук се включват е, различните дейности, ежегодните доклади и е, резултатите от е, одита на Сметната палата. Както чухме от преждеговорившия, трябва да намерим подходящия подход и да докажем добавената стойност, ефективността и резултатността на нашата работа. Необходимо е да получим подкрепата и на парламента, и на съвета в това отношение, е, за да изпълним предложенията за следващата многогодишна е, финансова рамка. Трябва да кажа, че имаме и някои притеснения в това отношение, като виждам колко сложно е, текат преговорите Виждам, че губим простотата и може би не е твърде късно отново да апелирам към съвета и парламента да работят по един подход, който е по-простен и съответно по-лесен за аудитиране в бъдеще. Нашият доклад се простира върху дейността на 2012 година. Тази година доклада на Сметната палата излезе доста по-рано, така че в момента синхронизираме данните по тези два доклада. И това означава, че ще можем да обхванем още няколко допълнителни месеца. Мисля, че ще работим в хармония и ще подобряваме резултатите всяка година, които подпомагат освобождаването от отговорност. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Дей. Сега давам думата за дискусия. Нека да се придържаме към темата. Получихте много писмени въпроси, дадохте отговорите. Сега давам думата на колегите от комисията. Госпожа Инга Гресле, заповядайте. Благодаря. Благодаря ви, госпожо генерален секретар, че отново ви виждаме сред нас. Винаги е много приятно да можем да обменим мнение. Има нещо, което ми прави впечатление не само на мен, но и на колегите, които се обърнаха към мен, а именно начинът по който получаваме информация. Въпроси, които се задават от депутатите, получават отговор с не повече от 25 реда в писмена форма. Може би ще е добре, ако може да ни обясните, защо това е необходимо. Разбира се, като погледна отговорите на моите въпроси, трябва да кажа, че щом се отговарят толкова лаконично на тези въпроси, може би се постигнало голямо съкръщаване на бюрокрацията. Многократно съм казвала, че е добре, ако се прилагат и анексите към писмените отговори. Не трябва винаги наново да се задават въпросите, те могат да се прилагат и в отговори, подобни отговори на предишни въпроси. Сега за случаят дали пресата даде повече информация на парламента, отколкото парламента получи от комисията. А, какво информация, която получавахме, трябваше да я разглеждаме от всички страни и да четем между редовете, за да разберем какво, за какво става а, въпрос. Миналата година, когато ставаше въпрос за статута на длъжностните лица, а, бяхме изправени пред а, подобен проблем. Това е много жалко. И въпросът как можем да стигнем до един по-добър резултат си остава без отговор. Аз искам тези въпроси, които поставяме и в рамките на процедура за уважаваната отговорност, да бъдат отговорени. Да речеме въпрос 44. Колко кандидати има при обявяването на конкурс? Както казах, този, отговор, този въпрос е останал без отговор. Добре е да се отговаря на тези въпроси. Ще кажа кои въпроси не е получен отговор, за да може преди втори кръг от дискусии да се отговори на, на този въпрос и ако отговорът не е задоволителен, да се даде допълнително обяснение. Запознах се с отговора на 53-ти въпрос, там където са въпрос за мобилността на генералния секретар генералните а, директори също нямат нужда от толкова голяма мобилност. Ам, вие също. Комисията загуби много, много ценни кадри, защото много хора не искаха да бъдат премествани. Така че е време да се проучи този въпрос, дали правилата въжат за всички или за повечето. Тези правила, които въжат за повечето, въпросът свързан с повторното назначаване на Мишел Петит като председател на адхок комисията, е, на етичната комисия. Жалко е, че а, някой, който дългосрочно е а, работил в комисия, след пенсионирането си отива и работи в частна фирма и се занимава с а, лобиране. Това е недопустимо и е много жалко. И искам още веднъж да подчертая, че а, не искам да поставям под въпрос реномето на господин Мишел а, Пети. Но трябва да се помисли по този въпрос. Колегата Питон има думата. Благодаря, господин председателю, госпожо генерален секретар. Искам да се спра на въпроса, зададен от госпожа Гресле и по-скоро да се присъединя към него. При а, определени условия и на определена възраст е хубаво а, правилата да имат задължителен характер. Разпоредбите да се тълкуват и спазват по съответния начин. Принципа за запазване доброто име на институцията. Това е нещо важно. Важно е за доверието, за доверието, което искаме да запазим за това, че се събира опит, управленски опит през годините. Освен това, абсолютно необходимо е да се спазва демократичната легитимност. Къде могат да бъдат допускани изключения, как се обосновават те и каква е функцията им. Трябва да а, опишем пътя, по който могат да бъдат оправдани тези а, изключения, когато един а, трябва да бъде назначен отново генерал, генерален директор или генерален а, секретар. И а, трябва да се оправдае това повторно назначаване пред а, Европейския парламент, ако това е демок... а, легитимно от демократична гледна точка. Това трябва да стане в по-широк кръг, но това до сега не е ставало. А, има изключения, които не са били обосновавани, така се гради недоверие, защото няма ясна информация. Относно метода за оценяването. Комисията е изправена пред голяма планина от задачи, с които трябва да се справи. Смятам, че подхода, който е избран, е най-неподходящия и това предложение за ам, да се направи връзка с показателите и целите на стратегията до 2000, целите от Европа до 2020 а, година. Като помислим въобще за броя деца в детските градини, броя на младежи с средно образование, броя на младежи с висше образование и така нататък. Като помислим за Гърция и други страни, където корабът потъва, трябва ам, хората, които на място във всяка държава членка отговарят за образованието, да се занимаят с извършване на такава а, оценка. Моето предложение а, в тази връзка е следното. Искам да помоля комисията да помисли а, какви са нейните правомощия. Само тогава може да създаде допълнителна европейска стойност, а не е, само нещо, което е скълъпено набързо. На следващо място инфраструктура. дали тя е достатъчна? Къде имаме мисии? Къде е, предоставяме помощ за развитие? научни изследователски проекти – там, където имаме общи ценности, трябва да работим заедно, а не само да се правим, че все едно нещо се случва. Това е опасен подход. Още веднъж, накратко, първия въпрос свързан с ротационния принцип, втория въпрос свързан с метода за извършване на оценка. Господин Гайер направи предложение, аз направих предложение. Може би да чуем от комисията не едно принципно предложение за извършване на оценка, а, а да, да, да, да даде ам, примери от практиката, как комисията си представи извършването на такава оценка. Благодаря ви. Благодаря. Следващ господин, господин Пълчетис. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Благодаря, господин председател. Госпожо генерален секретар, от доклада на Сметната палата можем да заключим, че отделните агенции представляват различни интереси, по-скоро, че има в тях конфликт на интереси тази връзка е необходимо да се извърши анализ на ситуацията, да бъдат променени някои структури. Не смятате ли, че сегашната Смятате ли, че сегашната ситуация е задоволителна или нещата трябва да бъдат променени из основи, така че да се избегне конфликта на интереси. Бат Старс има думата. Е, mevrouw D. Ik, е, ik ga mijn vragen vooral stellen over... Ik zit van voor. Благодаря. Искам да задам въпрос. Е, аз съм тук. Виждам, че отчаяно търсехте кой говори. Аз ще съсредоточа вниманието си върху регламента за тютюнопушенето и случая с а, Дали. Имаше редица консултанции. В смисъл, трябваше да има консултации, но те не бяха проведени. В едно писмо от юли на ръководителя на генерална а, дирекция Санко, вие казахте, че предвид политическата деликатност на този случай не е желателно да се провеждат вътрешни консултации. Какво имате предвид тогава, когато говорихте за политическа чувствителност? Ако погледнем 156 в 156 е, не от не необичайно да се коригира времето на предложенията. И аз знам, че това понякога се случва, но вътрешни а, е, консултации, консултации между различните служби са всъщност вътрешни консултации за самата комисия. Не се случва често. А, подобни консултации да се отнасят а, за, и да бъдат отлагани просто на базата на споразумението а, Европейския съвет през октомври трябваше да се занимава с кризата в еврозоната, а не с тютюнопушенето и не с прозрачността. Господин Барозо твърди, че има нарушаване на споразумението, което сме подписали със Световната здравна организация, но а, а, има и договори с тютюневата промишленост. И искам да запитам а, дали Санко има а, връзки с, с тютюневата промишленост. Това е логично, но извън това Нормално ли е други хора, които работят в секретарията, да имат връзки с тютюневата промишленост преди да се проведат между институционални консултации между различните служби. Като погледнете 156 въпроса и номер 17, по-специално ви изброявате контактите между служителите и тютюновата промишленост. Вие казвате, че правните служби нямат контакти с производителите и е, потребителите. Това е много силно изявление. Въпреки това, вчера беше оповестено е, съдържанието на един имейл от 22 октомври е, от вашия компютър, в който се казва, че господин Дали се подава оставка на базата на оплаквания очевидно става дума за контакт между вас и тютюновата промишленост. Защо вие не сте включени в списъка, който сме получили в Европейски парламент? И други са имали преки контакти. Те лично ли са ви казали за техните проблеми с регламента за тютюна? А, на мен ми е а, доста странно, госпожо Дей. А, много често ви а, квалифицират неофициално като 28-я комисар. Влиза ли във вашето правомощие да казвате на хора, които са внесли някакво а, а, обжалване, вие ли вземете решение? Ако не, въпроса, който беше зададен на госпожа Гресле, от госпожа Гресле, е свързан и с нещо, което стана а, с Филип Морис и с, с искам да запитам дали в споразумението за Кютюна няма тайни а, разпоредби и дали няма някакво споразумение между комисията и, и тютюновата промишленост и дали не, не се избира съд а, и а, юрисдикция, която да бъде по-удобна за м- тютюновата промишленост. Знаете ли е, за подобно някакво споразумение? И още нещо в заключение. Е, ние се срещнахме с господин Серкович през ноември 2012 година. Тази си среща беше с хора, които работят навсякъде в комисията, които ам, слушат разговорите в а, колуарите в комисията. Всички знаем, че това е реалност и да се види какво може да се направи с групата на експертите. Може ли да ни кажете какво може да се каже на пресата ам, във връзка с казаното и от от Едмон Шойбле, с когато се срещнахме преди няколко месеци. Господин Шойбле, Шойбле е използва групата от експерти, да покани групи от е, предприятията, за да може да се изготвят коментари по законодателството за тютюна. Това приемливо ли е група експерти е, да се произнасят по този тип въпроси? Дали там има едно истинско нарушение на правилата? Това бяха моите въпроси. Uh, Благодаря, господин е, председател. Искам да върна в дискусията към бюджета. И първия ми въпрос се отнася за общия бюджет на Европейския съюз и на комисията. В бюджетната комисия казах, че винаги се борим за плащанията. Съвет е, е готов да увеличава а, поетите ангажименти за плащанията, но не се плаща и винаги се оказва, че няма достатъчно плащания, за да може да се изпълнят поетите ангажименти. И има някои също така правно договорени въпроси, които не могат да бъдат заплатени. Също така се става така, че трябва да се плащат лихви поради забавени плащания и всякакви финансови последици бих могли също така да бъдат обект на разглеждане. А, вие знаете амбицията да се постигне 5% намаление на персонала по 1% в продължение на 5 последователни години. Какво ще бъде въздействието върху комисията? Наистина ли? това ще въжи за всички европейски институции. А по комисията за бюджетния контрол ние бихме желали да а, Имаме поглед върху бюджета на комисията всяка година и искаме да се вземат решения, които да са економически изгодни. Правили ли сте анализ колко струва да се отговори на въпросите, задавани от евродепутатите в комисията и правили ли сте анализ на а, въпросите, на, на колко струват въпросите зададени от Комисията по бюджетен контрол до Комисията? Благодаря. Господин Либрацки има думата. Благодаря, господин председател. Позволете ми да се върна на това, което каза господин Парчитис си, господин Стас. Госпожо генерален секретар, вие избягвате на всяка цена всякакви разговори относно а, възможен, потенциално възможен конфликт на интереси. Научили ли сте нещо, вие и вашата комисия, от доклада на Сметната палата за конфликтите на интереси в различните европейски ведомства или може би вие, госпожо генерален секретар, ще ни кажете, че вече няма проблеми, че не са нужни доклади от сметната палата и ние трябва да ви повярваме, че като кажете, че няма конфликт на интереси, няма конфликт на интереси и Господин Либерацки, аз искам да се присъединя към вашия въпрос, като задам въпроса от името на АЛДЕ. Вие споменахте групата на високо ниво, която се занимава с административния товар. Искам да спомена съществуването на тази група като цяло. Ние зададохме писмени въпроси и беше разяснено, че екс-анте проверките е добре да се извършат в рамките на комисията, което е по-ефективно, отколкото това да се извършва от външна служба. Така, въпросът е, е какво ще се случи с тази група на високо ниво след 2014 година и защо смятате, че е, вътрешна оценка на въздействието, извършена от комисията, ще доведе до по-добри резултати и че ексанте проверки е, е по-добре да се от независими институции. Благодаря. Няма други желаши да вземат думата. За това давам думата на господин, госпожа Кетрин Дай. Благодаря много. Дълъг списък с въпроси имам. Пред себе си първо по въпросът за парламентарните въпроси. Ако си спомням правилно, повече от 12 000 въпроса се задават годишно. Това изисква обработка, анализ, проверки, преводи и комисията не е правила оценка на разходите. Мисля, че парламента го е направил обаче. Говорихме с парламента по какъв начин да отговаряме на въпросите, като намалим разходите за това. Нека да ви дам един пример. Много често се задават въпроси с цел получаване на информация, която е публично достояние, която вече е публикувана. И отговаряме, моля, потърсете информацията, която търсите на еди кой си адрес или в еди каква си публикация искаме, често, често пъти се иска информация за регионални проекти, структурни фондове и така нататък. И Вместо да даваме информация в разбивка за всяка една а, област, ние препращаме към държавите членки. Така че това са а, някои от въпросите, които получаваме от парламента. Освен това, се опитваме да обобщим въпросите. Често пъти получаваме много дълги, много пространни въпроси. Опитваме се да ги упростим и да отговорим кратко. Така че предоставяме необходимата информация, но се опитваме това да бъде економически най-рентабилно. Ако по някаква причина не се получават нашите отговори, въпреки че са изпратени, включително и по въпрос номер 44. С удоволствие ще ви предоставя екземпляр от вече предадения отговор. По някаква причина той май не е получен. По отношение на общите принципи, разбира се, към, по тях има и изключения – Мобилността е един много положителен подход. Аз самата много пъти съм се възползвала от тази възможност и трябва да кажа, че сега като генерален секретар са ми много полезни опита и уменията, които съм придобила. А в крайна сметка всеки право на комисията е да реши как всеки от служителите ще бъде използван но така или иначе има общи правила, има и изключения. По въпросът за оценката, да, съгласна съм, наистина има огромни а, задачи пред нас в това отношение. Мисля, че ще бъде полезно да се опитаме да постигнем малко по-конкретно споразумение по отношение на това какво се опитваме да постигнем а, с а, доклада по член 318. А, целта е да се направи един много по-широк анализ, а не да се следи само изпълнението на програмите. Направили сме предложение за следващия финансов период структурните фондове да бъдат насочени към постигане на целите Европа 2020. Като цяло имаме разбиране, но трябва да се помисли за детайлите. Първо трябва да изградим базата, да изградим а, рамката, а след това да създадем система за а, проверка, която във времето ще ни позволи да оценяваме резултатите а, и постигнатото с европейско финансиране. Но нека да повторя, европейския бюджет е малък и а, има на различни сфери, в които са насочени усилията, така че търсим добавената стойност и искаме този бюджет да бъде катализатора, за да се върви в посоката, която желаем. По отношение на институциите, нека да напомня, че заедно с парламента много дълго търсихме най-добрата структура за институциите и миналата година парламента, съвета и комисията се споразумяха постепенно да се опитаме да разгледаме различните агенции и ведомства и да ги преструктурираме така, както според нас би трябвало да стане това. Трябва да се хармонизират някои принципи, примерно в някои от институциите има големи управителни съвети, в други не и така нататък. Така че трябва да имаме основни принципи, е, които да ни ръководят в дейността ни. И мисля, че постепенно структурата на тези е, ведомства се подобрява. Също така обаче трябва да кажа, че комисията няма пряка отговорност за тези ведомства. Комисията в някои случаи има представители в управилните съвети, но не носи конкретна отговорност за тях. Така че правим каквото можем, но това е обща споделена отговорност. По въпросът за тютюневите изделия и така нататък. Мисля, че е важно да посочим, че в бележката, която подписахме с генералният директор, която споменахте, беше проведена консултация между ведомствата. Така че трябва да ви поправя тук. Не сте прав, имаше консултации. Ние, главният секретар, генералният секретар и правната служба съвместно проверихме дали предложенията на комисията отговарят на нейните правила. И нека да кажа, ние носим отговорност за а, сближаването. Ние, например, искаме да сме сигурни, че спазваме рамковото споразумение с парламента, основните насоки за работа, определени от основните насоки за работа, търсим качеството и изготвяме предложения, така че не сме се боричкали в последния момент, когато сме видяли, че има някои сфери в политиката, които не са били включени. Така че, нека да ви напомня, че тогава имаше и други точки в дневния ред, бяха включени и външни действия, включително и пленарно заседание на парламента и заседания на съвета. За съжаление, имаше много изтичане на документация по време на консултациите и външ външния свят като че ли разглеждаше първия а, вариант на някакъв документ а, като окончателно предложение на комисията, преди то да е одобрено от колегиума. Така че а, не се а, използваше целият процес на работа а, в колегиум. А, така че колегите от правната служба направиха всичко, което е по силите им, за да не започнат консултациите, които бяха инициирани от главна дирекция Санко, преди да бъдат приключени хоризонталните действия. А, те са твърде стандартни, това е стандартна практика в рамките на комисията. След това беше бяха извършени между институционалните консултации и съответно беше информиран парламента. Бяха спазени споразуменията с Световната здравна организация, а мисля, че ще бъде разумно да кажем, че представителните виждания на комисията са а, виждания, които са ясно изразени. Ние винаги публикуваме своите оценки и а, всичко това, разбира се, привлича вниманието на заинтересованите страни, но това е и целта на тези документи ние искаме да бъдем чути. Така че никак не е необичайно Генералния секретар да изслуша най-различни виждания а, за работата на комисията. Всъщност това е негово задължение. Той трябва да изслуша всички, които искат да говорят с нас. Имейла, който съм изпратила на 16 октомври, е просто за информация. Потвърждава се информация, която е публично достояние по един конкретен случай. Комисарят Дали по отношение на комисаря Дали, мисля, че беше възпитан от моя страна да информирам, че проверката е приключила и че комисията ще излезе с съобщение за превсата. Така че просто аз информирах дружеството за нещо, което вече беше публично достояние. Не познавам подробностите от споразумението от 2004 година за тютюна, така че не мога да коментирам. Не зная каква е работата на заместник-председателя с експертните групи. С него ще трябва да поговорите по тези въпроси. А що се отнася до актуализацията на работата на различните генерални дирекции с, с техните експертни групи, мисля, че вече имаше доклад в това отношение и слушахме е, информация за различни практики, които се хармонизират и е, в контакти, в хода на контактите с съответните генерални дирекции трябва да се види кои са унези, на които се поставя етикета независими експерти и кои представляват някакви фирми. Тази информация ще бъде и обществено достояние. В момента правим съответните проверки, за да отговорим на всички изисквания за прозрачност. Групата на високо ниво, председателствена от господин Штойбле, първо не знае какво ще стане през 2014 година. Мандатът все още не е определен и не се знае дали ще се продължи работата по-нататък. А фактът, че на едно заседание господин Штойбле е споменал групата, не е нищо необичайно. Работим с огромни обеми информация, има искания от най-различни групи, често пъти тази информация не е искана от тях. Те просто я предоставят на наше внимание и тя се предоставя на интернет страницата на генералния секретар, секретариат. Така че тук няма нищо необичайно. Това, че медиите са обърнали повече внимание, това си е в крайна сметка част от тяхната работа. Може би Бих могла тук да отговоря и на въпроса, въпроса на председателя, защото много бих искала да обясня защо комисията счита, че е в състояние да прави самостоятелна оценка на собствените си предложения. Считаме, че културата на работа в комисията се промени значително, след като се въведе използването на оценката на въздействието преди няколко години. Считам, че външната оценка, такава каквато е получаваме от Сметната палата и други органи, доказва, че комисията работи по всички правила на изкуството. Оценката на въздействието се използва, за да се оценят различните варианти преди да се излезе с конкретно предложение. Комисията, ако изиска външни органи да извършват анализа, ще лиши комисията от възможността да вземе предвид всички аспекти на една дейност, економически, социални, екологични и така нататък, като се вземат предвид включително и разходите по едно предложение и накрая всички тези неща се обединяват в едно предложение. Естествено, след като предложението вече е направено от комисията и тя е избрала съответния вариант от това, е, което се предлага, би било възможно външни институции и органи да направят оценка, за да кажат дали и те биха подкрепили избора на комисията или пък биха избрали нещо друго. Европейският парламент от една страна разглежда а, качеството на а, оценката на комисията, от друга страна прави своя оценка и а, дори предлага понякога на комисията да промени своите предложения. Това е последователността. Така че комисията трябва да прави оценка на въздействието, а, комисията трябва да направи окончателния избор от всичко което, с което разполага под формата на информация. В крайна сметка комисията взема политически решения и прави политически избор, но след като вече предложението е направено, Оценката се публикува и всеки може да си направи заключенията по отношение на избора на комисията. Така че не мисля, че би било добра идея да се опитваме тази дейност да не бъде, да бъде извадена от комисията. По въпросът за освояването на плащанията, ние наистина а, също а, сме разтревожени. А, във всеки годишен бюджет ние правим, процен, а, правим оценка на разплащанията. Мисля, че не е тайна, че в края на всеки финансов период по-добре се напасват и изискванията за плащане и съответните плащания. Тревожени обстоятелството, че може би няма да ни стигнат парите да се разплатим по всички а, плащания, които предстоят и ако се наложи закъснение, ще се наложи да се плащат и лихви за забава. Това ще бъде обяснено на държавите членки. Те непрекъснато намаляват своите плащания, което определено е жалко. По предложените 5% намаление на служителите, да, знаем какви ще бъдат последствията и за това предлагаме увеличаване на, удължаване на работното време на 40 часа седмично от 37, за да се компенсира намаляването на служителите. Разговаряме и с другите институции, така, щото заедно да разгледаме възможностите за подобряване на междуинституционалната ефективност и по такъв начин да компенсираме съкръщенията. Мисля, че с това отговарям на зададените въпроси. Може би съм пропуснала нещо. Ако е така, ще го добавя по-късно. За сега благодаря. Благодаря, госпожо Дей, за отговорите на въпросите. А сега а, давам възможност на другите колеги да зададат въпросите си. Господин Пиба. Благодаря, госпожо генерален секретар. Благодаря, че отговорихте на въпросите. От някои колеги останах с впечатлението, че бяха доволни от отговора, но вие не се занимахте много обстойно с моя въпрос. По отношение на оценката в бъдещето и показателите, които да измерват европейската добавена стойност – Казахте, да, това трябва да се преговаря с държавите, държавите членки, трябва да се види а, какво ще стане съвета, дали комисията ще се присъедини. И Европейския парламент вече взима участие в взимането на решения. Трябва да се извърши оценка на допълнителната стойност в регионалната политика, разбира се, и други политики. На второ място принципът, ротационния принцип. Искам да попитам конкретно. Вие казвате, че това е правило, но има и изключения. Какъв е процента обаче? В колко процента от въпросните случаи се е стигнало до ротация в комисията? Първия въпрос, съвсем конкретно. Втория въпрос. Има ли критерии, правно обвързващи критерии, които да предписват такава ротация? Благодаря ви. Господин Саспарт има думата. Благодаря, госпожо Дей. Става въпрос за имейла и господин Перон. Дали е имало допълнителни контакти? съвсем самоволно определяте тази дума контакти, защото имейла не е установяване на контакт. Имало ли е а, конкретни контакти? И дали вие лично сте имали разговори по този въпрос и когато е изразявано съмнение по отношение на директивата за тютюна? И За какво точно става въпрос този имейл, който се изпрати на господин а, Перон? Освен това, вие казахте, че а, някои неща не са ам, били обсъждани в рамките на, ам, на вашата служба. Някои въпроси трябва да бъдат уредени на хоризонтално ниво между ГД Санко и секретарята. Има ли някакъв риск в тази връзка? Ако има рискове за допускане на такива грешки или появане на такива слабости, нека вече да няма. Защото ако това излезе навън, вече нещата стават доста съмнителни. А, госпожа Гресле, благодаря ви за отговорите. А, а, да, по въпрос 44 приложението ми е обягнало. Обаче имам един въпрос, свързан с мобилността. Кои генерални директори са били повече от 7 години на поста си? Следваше ми въпрос е свързан с господин Штас. Инициативата свързана с директивата за тютюна и въобще нейния проект. Споразумение имаше подписано с тютюновите производители през 2004 година. Беше ясно през цялото време, че тази директива за тютюневите изделия не трябва да бъде променяна. И аз не смятам, че 2 милиарда трябваше просто така да бъдат изплатени. Така че вашето включване беше очудващо за мен но все пак това беше доста разумна реакция. Това включване от ваша страна не е ясно съвсем за мен. Не разбирам вашата реакция изцяло. Като трябва да се изпомним, разбира се, че в основата е заложена стабилността на законодателството. Историята, свързана с лобирането. Интересно е да се знае каква обмяна на информация съществува между комисията и тютюневото лоби. На тези въпроси също не е отговорено каква информация е била обменена. Аз и въобще какви служители на комисията са се прехвърлили към тютюневото лоби. Аз изредих по поне петима служители, които са се прехвърлили на служба там. Говорим сега и за статута на, държавни, на длъжностните лица. Този аспект обаче не е заложен, но смятате ли, че правилата, които са заложени в статута, са достатъчни? Под каква форма трябва по по-строг начин да се регулират тези правила. Има доста интензивна обмяна на персонал с лобистските организации. Мисля ли се по този въпрос? Искам да се спра сега на въпрос 36. Въпросът е дали колегите са информирани ам, за това какво прави анкетната комисия по случая, дали какви са последните резултати. Благодаря ви. Е, колегата Либерацки има думата. Благодаря, господин председателю. Съжалявам, че отново взимам думата, но а, е, въобще не чух и а, е, дума от отговора на моя въпрос явно въпросът, свързан с конфликта на интереси, въобще не е уместен тук. Нека си извадим полуки от доклада, изготвен от Сметната палата. Ако няма проблем с конфликта на интереси, моля, кажете ни. Защо не спрете да занимавате генералния секретар, ако наистина няма проблем. Но ако има проблем, какво възнамерявате да предприемете? Благодаря. Няма други, които искат е, да вземат думата. Затова давам думата на генералния секретар да отговори на зададените въпроси. Благодаря ви. Ще се спра на въпроса за бъдещата оценка. Стана въпроса за междуинституционалното сътрудничество. Добре е да се създаде рамка, въз основа на която да се оценяват постиженията. Искам да ви кажа, че комисията разчита на съвета всеки ден. Разбира се, че и парламента има прави равни права при участието в изготвянето на МФР. Комисията има нужда от това рамката да бъде договорена преди да започне да наблюдава изпълнението им. Необходимо е със законодателите да вземат решения. Когато тези решения са взети, възоснова на тях, ние ще можем да изготвим нова система. Това, което посочва Сметната палата, не може да се случи за една нощ. Но ние имаме желанието да из се придържаме към стандартите, без да пренебрегваме редовността и а, законосъобразността. Фокусираме се и върху постиженията, разбира се. Надяваме се парламента да ни помогне при изготвянето на рамката, с която ще се сложи начало на процеса. Ще се, и по този начин ще ще се постигнат по-високи резултати, ще има по-високи постижения, но а, има оплаквания от бенефициерите, че процедурите са много отромави и сложни, допускат се а, грешки, губи се контрол. А, ние искаме да бъдат а, упростени процедурите, но това може да стане само а, чрез помощта на всички институции. Аз не съм генерален директор, отговаря за човешките ресурси. Аз не знам колко ротации е имало. Но тук виждам е, е раздел едно, където се казва, че общото правило е такова и аз съм го приложила в моите отговори. Е, разбира се, има общо правило, може да има изключения и колегията на комисарите трябва да реши е, кой генерален директор да бъде да участва в ротационния принцип и кой а, е, не. Мога да потвърдя, че не съм имала лични контакти с е, тютюневата индустрия и нямам инициатива, свързана с а, е, директивата за тютюневите изделия. Имаше твърдения свързани с случая Дали, но аз мога да кажа, че аз прехвърлих случая на Олаф. Това са единствените контакти, които съм имала. Контактите, които е имала моята служба, са документирани и могат да бъдат предоставени на комисията. Бих искала и аз да знам как да предотвратя и изтичанията um, на информация. Много е трудно за е, комисията да е, се справи с е, обсъждането на този въпрос. Ако имате някакви добри идеи, ние сме отворени за тях между, комисии, между комисарите, кабинетите, службите, те могат е, да обсъждат различни идеи, които обаче никога не са видели бял свят, защото не са били предложени на колегията. Всеки път а, е, а, идеите, когато а, е, се напишат на хартия, те изтичат някъде а, навън в пресата и се представят като а, решения, които са взети от комисията. Ще е добре, ако се справим с този въпрос, но до сега не сме взели, не сме намерили решение на въпроса. Трудно е да се прегледа всеки един отделен случай, защото са обвързани много лица. Относно споразумението за тютюнопроизводството. Аз не мога да правя коментари по този въпрос. Сега въпросът свързан с, с това какво правят хората след като напуснат комисията. Говорим за строги а, правила, които трябва да се прилагат. Да, разбираемо е, че а, служители, които напускат комисията, да могат а, да заемат други длъжности. За официални служители има един период, в който те не трябва да заемат други постове, които може да са в конфликт на интерес. След това трябва да попитат комисията за нейното одобрение. Въпросът за агенциите. Смятах, че отговорих на този въпрос, като казах, че ние договорихме споразумение и подход с съвета и парламента. Има и план за действие по този въпрос. Ние ще следим а, каква е ситуацията, свързан с конфликта на интереси в агенциите и след препоръките а, посочени от Сметната палата. Нещо, което ние направихме е да изготвим общ подход съвместно с съвета и парламента. И трябва да, да признаем, че трябва да разгледаме отделни случаи, да речеме в, в научния комитет и в други агенции, да се види дали има интерес на конфликт на Но ние не сме единствената институция, която е отговорна за това. Това е обща отговорност, трябва да има общ подход и а, за това комисията е изготвя предложения, разбира се, но подхода трябва да бъде съвместен. А, ние сме съгласни да изпълняваме споразуменията, които вече са постигнати с парламента и съвета. Благодаря ви. Благодаря. Сега госпожа Гресле отново. Съжалявам, но искам отново да се върна на 44-ти въпрос. Пише колко, какъв е броя на тези, които участват в конкурсите? Друг въпрос е с каква степен са те, степен АД и АСТ. Въпросът, който аз задавам е задават, става ли въпроса за високи степени? служители, които се назначават на всички високи степени, извън рамките на обявения конкурс. Благодаря ви за отговора на този въпрос. Ja, der Kollege Staes äh, macht mich darauf aufmerksam. Bitte schön. Ja, ich, eh, ich, realiseer me nu... Maar... Да, благодаря. Е, аз е, знам, че един въпрос беше е, зададен и от госпожа Гресле. А, е, и господин Пети, ние нямахме е, е, отговор на този въпрос. А не виждам други, но може би аз искам да добавя още един допълнителен въпрос. Господин Либерацки спомена въпроса за корупцията. Както знаете, бившия комисар Дали, когато се отегли, ние проведохме обсъждане в тази комисия относно обстоятелствата, свързани с това, но и за полуките, които трябва да извлечем от една подобна ситуация. Очевидно, съвсем ясно е, че това е пряко свързано с, с парламента да ние а, повдигаме въпроси, на които искаме пояснения. Председателя Шулс информира председателя Барозо за нашите намерения. А сега няма да говоря повече по този въпрос. Ние очакваме адекватен достъп до информацията, като избрани парламентаристи на европейско и на национално равнище. Но във връзка с етичния кодекс и корупцията, ние бихме желали да знаем какво е вашето виждане като генерален секретар – относно съществуващата ситуация, дали тя отговаря и адекватна на правилата и разпоредбите и дали нези, които работят в комисията, правят достатъчно за да ги защитят от евентуален натиск и влияние отвън. Очевидно, Очевидно е важно, че за нас е важно да защитим нашите колеги максимално а, според възможностите ни. Можете ли да ни кажете как виждате вие дали сегашните разпоредби са адекватни и трябва ли да се подобрят? Не виждам други, които искат да се изказват, затова давам думата на госпожа генералния секретар да отговори на допълнителните въпроси. Благодаря. Започвайки с последния въпрос, наистина смятам, че етичният кодекс, който се отнася за комисарите, е много строг. И ако погледнете какво съществува в държавите членки, в други международни и национални организации. Кодексът на комисията е много стриктен, един от най-стриктните. Една от основните норми е за комисарите, които са напуснали комисията. Има един период, в който те не могат да постъпят другаде на работа, без това да бъде одобрено от комисията. И комисията в вземането на това решение използва подкрепата на редица експерти. Този кодекс се прилага само за комисари, а, но не и за други високопоставени служители. Тоест, комисията е обект на най-стриктен кодекс на поведение, на етичен кодекс. Сега за ролята на Мишел Петит много е поучително да се разгледат фактите. Господин Петит е, напусна комисията в 2007 година и напълно спази правилата за бивши служители. Самия факт, че той работи за една юридическа фирма сега в 2012 година, според мен е нещо съвсем нормално за човек напуснал комисията преди няколко години. Аз не знам каква допълнителна информация търсите от мен по този въпрос, но това е просто една иллюстрация за начина по който се прилагат правилата. Ние сме отговорили и устно, и писменно на въпроси, свързани с неговите задължения, след като е работил в комисията. Госпожо Гресле, а, с удоволствие ще отговоря на всичките ви въпроси, но е, въпрос за 40, въпрос 44 е отговорено съвсем ам, по Ако искате нещо допълнително, ще ви го предоставим, но в момента аз не мога на изуст да ви предоставя информацията. Ще ви бъде предоставена допълнително в писмена форма. Председателя. Благодаря ви, че ни казвате, че ще дадете допълнителна информация в писмен вид. Когато имате по-точна информация, моля да я изпрадите. Е, има ли други изказвания по тази точка? Няма. Ам, нека докладчика да взема думата. Не, той не иска. Представителя на Сметната палата иска ли да вземе думата? Не, не иска. Нека да ви благодаря в такъв случай, госпожо генерален секретар Катрин Дей, за участието ви в нашата дискусия. Благодаря ви, че взехте отношение по зададените от нас въпроси. Благодаря ви. Приключваме с тази 12-та точка от дневния ред и преминаваме към следващата точка 13. Това е специален е, доклад номер 4 от 2012 година. Той е свързан с е, финансирането на морските пристанища от е, структурните фондове и Кохезионния фонд. Докладчик е тук и господин Деспия е, е тук. Искам да попитам докладчика дали иска да вземе думата сега или след представителя на Сметната палата. Ето имате думата. Дякую Благодаря, господин председател. Първо бих желал да подчертая колко е важен този доклад от гледна точка на на професионализма в сферата на управлението на парични средства, както и от гледна точка на морските пристанища в Европа. Те тук се третират като логистични центрове и ние бихме желали да разгледаме ефективността на използването на европейските средства. В доклада представяме и лоши примери, но също така и хвалим добрите примери, не че те са много, но ги отчитаме. Има 27 проекта, от които 17 са очевидно неефективни. Проверихме 4 държави членки, 85% от фондовата за морските пристанища между 2000 и 2006 година, така че можем да се поздравим че сме направили добър подбор на статистическата извадка. Не сме удовлетворени, защото проекти, има проекти, които не са завършени, други са завършени, но не са пуснати в действие. А, има проекти, които са завършени, но нямат перспективи за бъдещо развитие. Препоръките от Сметната палата са обект на реакция от страна на Европейската комисия. В повечето случаи комисията се съгласява с информацията, предоставена от палатата. Следователно, искам да подчертая онова, което се подчертава и в доклада на Сметната палата, именно, че комисията е била пасивна в проследяването на проектите и с удовлетворение виждам сега, че комисията реагира положително на препоръките. Бих желал да призова Сметната палата. Имаме около година преди да завърши финансовата перспектива, така че трябва да бъдем готови да започнем работа по нови а, подобни финансови проучвания. Тук имаме доклад за предишната финансова а, перспектива, която четем в последната година на следващата финансова перспектива. Благодаря, господин Либерацки. Иска ли някой да вземе отношение от Сметната палата? Dear honorable members of uh, the Committee of Budgetary Control.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 Благодаря ви. От името на Сметната палата искам да благодаря на Станъчна Сметната палата. От името на ГД регионално развитие, моля господин Драгагас. Благодаря, господин председател. Първо искам да кажа, че комисията се запозна с много голям интерес с специалния доклад на Сметната палата и аз благодаря на господин Еспир за презентацията. Изготвянето на този доклад даде възможност за задълбочен обмен на становища с комисията, независимо от това, че има някои пунктове на несъгласие. Диагностиката е ясна, предлагат за решение да се подобри значително ситуацията. В доклада, който даде на комисията, се показва, че много от тези решения вече се изпълняват. Според контекста на този доклад. Комисията е изработила план за действие, за да отговори на всички препоръки на Сметната палата за всички проекти в 2012 комисия. 2012 комисия. Комисията благодари също така и на господин Дибарацки за изготвени от него доклад и отчитаме действията, които са предприяти от комисията, за да се осигури по-добра ефикасност на проектите. Преди да се говори за самите препоръки, искам да кажа две неща предварително. Първо е свързано, първо е свързано с, с графика. Анализа в доклада на Сметната палата беше започнат в 2009 година, което обяснява, че нещата са се развили в светлината на приключването на някои програми също така. От друга страна, проектите, които са проучвани, са обект на а, общностно съфинансиране от 2000 до 2006 година, което е съвсем друг период. Периода 2007-2013 година предвижда и изпълнява редица подобрения в тези големи при... проекти. За в следващия период 2014-2020 година се предвиждат още допълнителни е, подобрения. Втората бележка е, че изказванията, свързани с, с а, е, е, документа на Сметната палата, са свързани с, с отговорности и на държавите членки. Комисията не трябва сама да решава а, а, други проекти, освен основните проекти от тези 27 проекти. Седем са големи проекти. Редица безброй са финансирани проекти в рамките на политиката по сближението. Не са, не са обект на доклади от страна на комисията, а на управляващите органи. Това се прави редовно. Комисията би желала да подчерта, че 19 от 27-те проекти а, са в действие. Тоест, 70% от проектите са действащи. Четири от проектите не са завършени в момента на коми, на Сметната палата, от тях остава само един незавършен проект на този етап. Искам да кажа, че насоките за приключването на програмата за 2006 година твърдя, в тях се твърди, че до септември 2012 година би трябвало всичко да бъде приключено и това е включено в насоките, одобрени от комисията за приключването на програмата от 2000 до 2006 година. По препоръка на господин Либерацки искам да потвърдя, че комисията споделя напълно загрижеността да се осигури едно по-добро управление, особено в сферата, за която сега говорим по първата и втората препоръка, които са свързани, а именно показателите на резултатите и въздействието, искам да кажа, че за периода 2007-2013 година големите проекти на комисията вече спазват тези показатели. Вие знаете, че при споделено управление тези индикатори, тези показатели се определят на ниво програми. По оценката на резултатите и на въздействието искам да кажа, че трябва да се очаква, да се изчака известно време, за да се оцени ефекта. А, от, а, един, има един проект, а, който се оценява. проект от 2012 година се оценява в периода 2014-2019 година. Трябва да се изчака 5-6 години. И а, по а, продължителността и качеството на административната работа трябва да се отчетат редицата инструменти, които е, прилагат добрите административни практики. Четвъртата препоръка не се дължи на лошо управление. Това е становище, което ние споделяме. Петата препоръка за увеличаване на информацията за проектите. Комисията продължава да използва средствата на нейно разположение, ще продължи да го направи в различни двустранни, многостранни съвещания с цел отстраняването на евентуални проблеми. По шестата препоръка, предпоследната, която предлага а, анализ на а, обучението и искам да кажа, че сега беше създаден едно звено за определене на административния капацитет на политиката на сближение. Това се прави в светлината на новата функция. Последната препоръка за модифициране на регламента. Комисията споделя това становище. Необходимо е да се засили ролята на комитета за проследяване на развитието, но тук е, има и други възможности, които са предвидени в е, регламента, годишни заседания, непрекъснат контакт с ръководните органи и други възможности за намиране на е, решение на установените проблеми. В светлината и в рамките на политиката за сближение. Комисията предлага нови мерки за подобряване на ефикасността на политиката, включително за съсредоточаване върху целите, по-добра работа, резерви в работата и така нататък. И в заключение, естествено, сме на ваше разположение да а, хвърлим светлина върху някои други аспекти на доклада ако това е необходимо. Благодаря. Ja, vielen Dank, äh, Michel Merate. Und äh, ich darf jetzt äh, die... Сега ам, искам да обява дискусията по този доклад. Колегата Скилакакис беше поискал думата, но го няма в момента. Колегата Отис има думата. Моля. Muchas gracias, señor presidente saludar. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на представителя на Сметната палата и на представителя на комисията за обстойните разяснения. Аз също имам притеснения, които бяха повдигнати и от Сметната палата, свързани с ефективността на инвестицията и финансирането на инфраструктура по морските пристанища. Казаното от господин Либерацки също буди тревога. Европейската комисия и държавите членки, които са основните, които са отговорни за подбора на проектите, трябва също да поемат своята отговорност. Във всички държави членки пристанищата се считат за много важни брънки в транспортната инфраструктура. И мисля, че наистина има необходимост от контрол и мониторинг на най-високо ниво. Става въпрос за периода 2000-2006 година. Сега сме 2013. Така че мерките, които са предприяти, са обект на по-обстойни проверки в плановете за финансиране. Така че е добре да чуем, че тези слабости, които са определени от Сметната палата, сега вече са коригирани. В крайна сметка, в крайна сметка това е и целта. Комисията трябва да увеличи своите усилия по отношение на надзора, да упрости правилата и пътищата за вземане на решения. Един от въпросите, които имам към комисията е, е по отношение на, въпрос, на проектите, които вече са изпълнени. Има ли един, който ще бъде, който, за който няма да бъде възможно да бъде приключен? Благодаря, госпожо Отис. Благодаря, господин председател. Бих искал да започна с благодарности към докладчика за много добре подготвения материал. Той се занимава съвсем подробно с въпросите, свързани с транспорта. Има някои въпроси в този доклад, които будят тревога. Това са средства от структурни и кохезионни фондове, които биха могли да бъдат използвани по-ефективно. И нека да цитирам примера посочен от докладчика – тук става дума за марина, която е построена на гръцки остров в Егейско море. И а, проектът е отхвърлен, защото се поставя въпроса за инвестициите по тази програма. Това би било възможност да се привлекат туристи и така нататък, но поради конкретната ситуация на този конкретен остров, аз самият искам да кажа, че като човек, който е роден на остров, знае много добре какви са проблемите. Проблемите на островите са доста по-различни от проблемите на материка. Подобни проекти дават хляб и на рибари и на много други а, дейности на острова. Така че много от тези проекти а, създават центрове и а, възможности за по-добър достъп на островите. В държави като Гърция и други, където има много острови, а, голям брой малки острови, е важно да има добри връзки с материка. Но не бива да забравяме, че Проблема не е само във връзките между острова и материка, а и връзките между отделните острови. Тоест, важно е да съществуват такива връзки, защото това създава по-добри възможности за мобилност. И мисля, че пристанищата могат да бъдат използвани именно за такава, за такава цел. Благодаря, господин Скаладакис. Този доклад трябва да признаем, е червената лампичка, която светва и ни подсказва, че парите, които се харчат за инфраструктура, не се харчат по най-добрия възможен начин. Комисията, доколкото е възможно, се опитва да представи нещата в добра светлина, но все пак изграждането на пристанища които не се използват или няма инфраструктура, която да е свързана с тях 3-4 години след построяването им, определено показва лошо управление. Това е лошо управление. А докладът не казва и до... не казва и какви са реалните и економически ползи от тези пристанища Тоест, ние не влизаме в един дълбок економически анализ, не навлизам в един дълбок економически анализ как са използвани тези средства. А дори съвсем елементарно, без да се задълбочаваме, виждаме, че парите не са много добре използвани и можем да си представим какви ще бъдат заключенията, ако докладът навлезе в по-голяма дълбочина. Видяхме какво става, когато започнем по-задълбочени анализи на тези въпроси. А това е необходимо, защото трябва да подобрим ефективността на използването на европейските е, средства. В момента сме в дълбока гриза пари няма, всички бюджети, от всички бюджети се реже и трябва много сериозно да се подобри начина по който разходваме средствата. Има въпроси, по които сметната палата като че ли има по-бюрократичен подход. Например, когато се казва, че Марината няма транспортни функции. Унези, които пристигат на острова по вода, така или иначе ще дойдат по вода, няма да дойдат със самолет. Но марината има отношение не само към номинално заложените цели, за използване на ресурсите, но и реалните ползи за местната економика. И точно това искаме да постигнем ние. Благодаря. А сега ще дам думата на комисията за отговор на поставените въпроси, за да продължим нататък. Да, благодаря, господин председател. По първия въпрос. Мисля, че Цитирах някои данни. Нека да обясним, че от четирите проекта, които не бяха завършени по времето, когато беше извършена проверката, само един не е завършен поради някакви правни и административни трудности. Това е пристанището Бриндизи в Южна Италия. По втория въпрос за марината в Гърция – да, съгласен съм с гледната точка, която беше цитирана. Въпросът не е дали марината е съгласувана с целите на транспортната политика. Въпросът е дали тази инфраструктура има принос към целите за развитие на района, дали има економически ползи за района. Това е истинския дълбокия въпрос. А, целите, които си поставя политиката на сближаване, не са цели за подкрепа на инфраструктурата, а целта е да се даде принос към регионалното развитие. По третия въпрос. Той е свързан с предходния. Въпросът за ефективността е много сериозен въпрос и той трябва да се задава когато става въпрос за инфраструктура. Трябва да сме наясно дали има економически ползи от изграждането на инфраструктурата, която се финансира с обществени средства. Този въпрос е особено важен в момента, когато обществените средства са крайно недостатъчни и инвестиции няма. Така че трябва да поставим ударението върху резултатите, особено в следващия програмен период. Там ще има специална рамка за оценка на резултатите. И това ще става редовно. Благодаря много. А сега нека да приключим обсъждането по тази точка. Има ли въпроси, които все още не са получили своя отговор? Смятате ли, че отговорихте на всички въпроси или може да приключим? Бих искал само да кажа, че когато става дума за воден транспорт, морски транспорт, това е тема, която винаги ще бъде в центъра на вниманието. Въпросът за морския транспорт е обвързан с програмата Марко Поло. Тя беше разработена с цел да се използват и други, освен сухопътните транспортни мрежи. И това е съществен принос. Благодаря ви за обсъждането, което се проведе днес. А, аз самият, както и колегите от Сметната палата, които отговаряме за одитите в тази сфера, отново ще се явим във вашата комисия, за да продължим тези обсъждания и в бъдеще. Благодаря. Благодаря. Докладчика иска ли думата? Искате ли да кажете нещо в заключение? Благодаря. Съвсем накратко. Най-напред благодаря за любезните ви думи, благодаря ви за положителния начин, по който възприемате моя доклад. Благодаря ви за бележките. Според мене, да, Сега разглеждаме нещата от нова, по-различна гледна точка, като се има предвид финансовата перспектива. Така че нови държави, които правят старите грешки или нови държави, които правят нови грешки. Бихме искали комисията също да си извади полки. Има някои стари държави членки, като Италия, която е един съвсем ясен пример а, за това, че правителството си прави каквото си иска. Благодаря. Благодаря много на докладчика. Благодаря на представителя на Сметната палата. Приключваме с тази точка по дневния ред и продължаваме с следващата Това е специален доклад на Евростат. Бих искал да приветствам Луис Галея от Сметната палата и Тамаш Дойч. Заповядайте, имате думата за въвеждащи бележки. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на комисията. Имам няколко кратки уводни бележки преди представителят на Сметната палата господин Галея и представителя на Евростат да вземат думата. Като начало позволете да кажа, че когато говорим за статистика, като че ли говорим за окултни науки. Всички знаем, че в статистиката има, за статистиката има много анекдоти. Има три начина да се лъже. Единият е да се каже нещо, което не е истина, да се прикрие истината или да се използва статистиката. Ние казваме, че в някои диктаторски режими политическото ръководство вярва на статистиката, която само си изготви или само си фалшифицира. В статистиката, за статистиката много рядко се говори нещо добро, въпреки че тя е нещо съществено. Тя е много важна, защото в последното, през последното десетилетие доста държави членки доказаха, че статистическите данни не отговарят на реалността, че те могат да бъдат целенасочено подправени и че те не отговарят на економическите резултати или на а, реалностите в Европейския съюз. И тук въобще не става дума за начина по който Европейския съюз е, отговори на кризата. Тук статистиката играе водеща роля. В това европейско полугодие и в стратегията Европа 2020 добре обоснованата и обективна статистика е нещо изключително необходимо. Тя трябва да отговаря на критериите на професионалните организации и да спечели доверието на обществото. Втората ми бележка е следната. Полезно и ценно за европейските статистически служби е да чуят оценката на Европейската сметна палата. Затова искам да благодаря на господин Галея за задълбочения доклад. И накрая моите заключения в проекто доклада. Съвсем накратко ще ви кажа, че съм напълно съгласен с вашата оценка. Оценката в специалния доклад на Европейската сметна палата. В заглавието на този специален доклад Въпросът получава и своя... Въпросът е зададен в заглавието, а отговорът е даден в самия доклад. Важно е да има а, надежна и и точна статистика, но за съжаление европейската статистика все още не е стигнала до този етап. Основният проблем е в нормата в Европейският кодекс на статистиката. Тук се съдържат разпоредби, които обаче нямат правно задължителен характер. Евростат е, в известен смисъл не може да следва правилата, които са заложени в този кодекс, правила за изготвянето на статистически данни, за представянето на статистически данни, а няколко държави членки се отклоняват от тези норми повече от останалите. Така че по моя преценка именно сметната палата беше причина да бъде подготвен новият проект за законодателство, свързано с статистиката. Комисията разработва тези норми, те сега се обсъждат в парламента и в другите институции. Това е това се съдържа в третата част от моя доклад. Там са направени конкретни предложения. Очаквам с нетърпение вашите бележки. А сега съвсем накратко ще ви кажа, че има три основни въпроса, които би трябвало да бъдат обсъдени. От една страна, дали промените, така както ги предлага комисията, са достатъчни. Като докладчик, според мен, те са недостатъчни. Тези препоръки би трябвало да бъдат доразвити. А по, втората, по втория въпрос, дали изборът на ръководител на Евростат гарантира независимостта на Евростат. Мисля, че в това отношение са необходими още допълнителни стъпки. Искам освен това да подчертая, че 7 годишната рамка за бюджета на представена в съвета, съдържа сериозни проблеми. През следващите 7 години ще бъдем много натоварени с работа, а бюджетът не е пропорционален на задачите, които са възложени на статистиката. В заключение, много важен е въпросът за задачите свързани с консултативния орган по статистика за европейските правителства. Този консултативен съвет трябва да има компетенции, които гарантират независимостта на Евростат. увеличаване, и увеличаване на контрола върху европейските е, статистики. В заключение, господин председател, според мен е, докладът на Сметната палата е много полезен. Особено по отношение на регулаторната рамка за европейската статистика. Тези промени трябва да бъдат обсъдени, да бъдат приети и а, е, да влезат в сила. Благодаря ви. Благодаря, благодаря на Благодаря, господин Калия, да вземе думата. Господин председател, господин Дойч, уважаеми членове на комисията, благодаря за, този, за тази възможност да участвам в тази дискусия, свързана с специалните доклади на Сметната палата. В тази връзка има два основни аспекта, свързани с Евростат. На първо място Европейският статистически кодекс, включващ отделни практики, трябва да се спомене и а, програмата, занимаваща се с европейските статистики. Господин Дойч много добре обобщава заключенията, направени от Сметната палата, както и посочва а, основните теми, съдържащи в себе си а, проблеми. Сметната палата смята, че този а, статистически кодекс е ва, много важен, за да се изготвят а, точни статистики. Този кодекс обаче, за съжаление, не е приложен изцяло на практика. А, Сметната палата а, подчертава две основни свои заключения, свързани с а, въпросния кодекс настоящия момент статистиката се изготвят въз основа на взаимно доверие, доверие между Евростат и статистическите органи. По отношение на това, кой отговаря за изпълнението на кодекса, ние отбелязахме, че Изпълнението на този кодекс зависи не само от Евростат и от национални статистически институти, но също и зависи от националните правителства да прилагат определени реформи и да приемат определени стандарти. Националните статистически институти често не са в състояние да гарантират, че данните, предоставени от тях и от други носители на информация, отговарят на изискванията на кодекса. Някой път не става и ясно коя част на кодекса е правно вързаща и коя не. За нас, за сметната палата, този въпрос остава открит. открит. Защо някои от принципите на кодекса не са правно обвързващи? По отношение на втория аспект, свързан с нашия доклад за изпълнението на Европейската сическа програма 2008-2012, одита заключи, че Програмата се характеризира с не е, ефективно наблюдение и контрол, ние установихме, че се изостава с определянето на нови приоритети. Нова програма от 2013 година ще вземе предвид препоръките на Сметната палата. Трябва да има и ясно степенуване на приоритетите, така че да може да се е, изготвят е, статистики в рамките на Европейския съюз. Ще видим как ще бъдат изпълнени тези препоръки в хода на развитието на програмата. Има три е, функции. Първата препоръка е обща. Европейските статистики трябва да бъдат надежни и това е много важно по отношение на поемане на договорността. Важно е да се предприема действия в тази насока от всички държавите, членки, статистическите институти, Евростат. След, втория пакет от ам, препоръки е свързан с прилагането на а, кода, включващ най-добрите практики. Няма да спирам подробно, защото а, те са описани в нашия доклад. На трето място статистическите програми. А, тук се споменават 7 точки, които а, ще бъдат взети преди вършата работа на комисията. В заключение искам да посоча, че комисията и Евростат вече са предприели стъпки свързани с нашия доклад и решенията са ем, насочени в правилната посока. Смятаме, че повече трябва да се направи. добре, Евростата да приеме препоръките на Сметната палата, а именно да се изготвят годишни доклади, които да бъдат предоставени на съвета и на парламента, доклади свързани с нивото на прилагане на Европейската статистическа програма за периода 2013-2017 година. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, казва председателя. Благодаря от името на комисията. Ще дам думата на господин Ефарас. Моля да вземете думата или искате да отговорите на въпросите. Моля, имате думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря, че ми дадохте възможност да, дам, да кажа няколко думи в началото на дебата. Искам първо да благодаря на парламентарната комисия и на сметната палата за това, че проведиха, проведоха тази интересна и важна дискусия, свързана с европейските статистики и статистическата информация. Ето защо ви благодаря. Беше споменато, че е важно ам, статистиките да са достоверни и надежни. Статистиките са важен част от инфраструктурата на е, Европейския съюз. Политическите решения се взимат възоснова на статистиките, защото имаме нужда от е, висококачествени статистики. Има препоръките на Сметната палата, които бяха и включени в доклада на господин е, Дойч. Преди няколко години също бяха изготвени доклади, които бяха взети предвид. 19 декември 2012 година беше а, представен проекто доклада. Имаше и проекто план за действие от страна на Евростат, споменато вече от господин Галея. Някои от действията вече са а, предприяти. Някои се планират. Препоръките са много сбити, много конкретни и беше предизвикателство да бъдат а, приложени на практика. Препоръките до голяма степен са включени в доклада на господин Дойч, който изготви доклад от името на Европейския парламент. Няколко неща искам да спомена. Едно от тях е свързано с правилото споменато от Пусингалия, правилото, отнасящо се до кодекса, включващ най-добрите практики. Той беше изготвен през 2007 година като саморегулиращ инструмент. Той има за цел да извършва мониторинг на развитието. беше подчертано от господин Галео не само да се вижда да се разглежда статистиката, предоставена от националните институти и, и други други доставчици на информация, но трябва да се, да се направи така, че и правителства да поемат своята отговорност, да изпълнят своите ангажименти. Много е важно да се изпълняват принципите заложени в кодекса. Надявам се, че парламента ще убеди държавите членки, че ам, не е само физическите институции, но и средата, в която работят, трябва да е с високо качество, трябва да им се оказва подкрепа, така че да се постигне доверие и надежност на данните. На 17 септември становището, изготвено от комисията, също подчертава важната роля на правителствата. Бюджетният елемент също трябва да се спомена. Радвам се, че господин Дойче засегнал този въпрос. Това е нещо, което е в контекста на това, което се случва в Европейския съюз. Почертах вече, че статистиките са много важни. Те представляват основната инфраструктура на Европейския съюз. В тази връзка трябва да се гарантира изпълнението на работната програма. Аз оценявам направено от Комисията по бюджетните въпроси. Има някои препоръки в проекта от доклада и в доклада на Сметната палата. Поражат обаче съмнения някои от тях и с някои от тях не сме съгласни. ролята на ЕСГАП, това е един от въпросите. Трябва да се преразгледа ролята на ЕСГАП като консултативен орган. В момента се занимава ЕСКАП с партньорските проверки. Те са заложени в правното основание на, на ЕСКА. Провеждат се много проверки и инспекции. Ние смятаме, че решението на комисията от 17 септември засяга професионалната независимост и разяснява е, статута и отговорността на генералния директор, който трябва да гарантира, че информацията е надежна, събира се по надлежния начин и се разпространява съответно. Е, това е един технически орган, е, който наблюдава провеждането на партньорските проверки в държавите членки. На второ място става въпрос за ролята на главният статистик. Беше предложено ЕСКАП да бъде част от процедурата за номиниране на такъв главен статистик. Този въпрос се разглежда все още в работната група на съвета. Ние смятаме, че когато се стигне до това решение, това ще е важно за процеса на подбор. Освен това се концентрираме и върху правилата на националните статистически системи. И ам, Смятаме, че статическите служби на място са много важни за това да съблюдават, че техните правила се спазват от институтите, които изготвят официални статистики. Това е част от европейската статистическа система. Благодаря, господин председател, благодаря, господин Дойч, благодаря на Сметната палата за техния доклад а, с две изключения. Ние сме доволни от тези препоръки и ги приемаме. Благодаря. Благодаря за изказването на комисията. Колегата Прошпрухата има думата. Председо, děkuji за слово. Е, Недавне економическа удалости потвърди. Благодаря, господин председател. Неодавна ние потвърдихме, че надежните статистики са в основата на доброто функциониране на Европейския съюз, не само за формулирането на европейската политика, но и също така и за предоставянето на финансови средства за проследяването на неговата дейност. Всичко това зависи от статистиката. Аз съм малко притеснена, че нито комисията, нито Евростат прилагат Европейския статистически кодекс, който дефинира стриктни норми, които са инструмент, осигуряващ реалния аспект на европейската статистика. Аз смятам, че Комисията, Евростат и държавите членки имат споделена отговорност за доверието на обществеността към статистическите системи, които трябва да се основават на а, независимостта на а, националните статистически служби, защото това е Кондиции си на кванон, за да може да се осигури надежност на информацията, а не би трябвало да се получават нареждания от централното управление, от централното е, правителство. И аз ще предложа някои а, подобрения. Колегата Андреасен има думата. Благодаря, господин председател. Първо бих е, желала да поясня някои неща, които бяха казани от докладчика за Сметната палата. Докладчик, поне така разбрах, каза, че практиката на палатата е неудовлетворителна, докато а, от Сметната палата казаха, че а, не се прилага удовлетворително затова искам да кажа не е удовлетворително или не се прилага удовлетворително. Смятам, че в светлината на ситуацията, за която говореше колегата в момента с економиката в Европа, е много тревожно да се получи становище от Сметната палата, че системата зависи от взаимното доверие. Мисля, че трябва да сме извлякли тази полука, че взаимното доверие просто не действа. Е, има ли комисията нещо да каже по този въпрос? Когато се говори за прилагането на кодекса, Палатата каза, че става дума за обща отговорност, поделена отговорност. Това може да е така, но някой трябва да има ръководната роля. Националните статистически институти, е, Евростат, всички имат е, определени отговорности, но е, Евростат трябва да има водещата роля. В противен случай, защо ни трябва Евростат само да събира статистиката от държавите членки. Напротив, Евростат трябва да преценява качеството на националната статистика и да прилага този кодекс. И също така въпросът ми е към комисията. Те приемат ли водещата роля за прилагането на кодекса и смята ли е, Сметната палата, че това трябва да се направи? Благодаря, не виждам някой друг да иска думата. Не, всъщност Инга Гресле. Имам един а, много прост въпрос, който е важен за мен. Това един въпрос свързан с това, че а, случаите на измами в Евростат а, са се увеличили и да не, да, не, да не се случват отново такива неща, като ам, в Гърция, за употребите с статистика. А, няма други, които искат да вземат думи, думата. Тогава ще дам думата на представителя на комисията или на Евростат. Кой може да отговори на този въпрос? Бих желала да не бих желала да отговоря, но първо искам да попитам госпожа Андреасен. Кодексът като една регулаторна система се мониторира чрез партньорски проверки от националните статистически институти, това е един от проблемите на саморегулаторната система. Ние осъзнаваме слабостите на системата и Сметната палата ги открои. Има няколко промени. Едната вече споменах и тя, това е идеята за взаимното доверие. Ние разширяваме ангажиментите от страна на националните статистически институти към правителствата, така че взаимното доверие ще се промени под формата на подпис от страна на правителствата на държавите членки, с което ще се гарантира на комисията качеството на статистиката, което трябва да се разработва и да се предоставя. И тогава вече взаимното доверие ще се прехвърли в система на подписи, а не само на взаимно доверие. Споделената отговорност е, е свързана точно с това. Проблема с лидерството е ясен. Ние сме водещи по регламент 223 и ние показваме как може да се прилага а, до, принципа на доверието. Ние работим в групата на съвета, в различни форуми и говорим за значението на ангажиментите, които се поемат и доверието поделената отговорност под ръководството на Евростат в Европейската статистическа система. Регламент 223 ще бъде много важен в този контекст. И статистическите служби на държавите членки и техните представители в групите в съвета бяха поканени няколко пъти за да могат да работят по тези въпроси. Въпросът на госпожа Гресле е въпрос, който очаква от мен да кажа, че през последните години много инструменти, много проблеми бяха поставени така и решени, за да може а, неблагополучията в статистиката да не се повтарят. Но, както знаете, живот е много сложен. Ние направихме всичко, което по силите ни, поне се опитахме да направим всичко, което по силите ни така както казах на госпожа Андриасен, за да не се случват такива неща имаме консултативния съвет на европейската статистика, имаме съответните комисии, имаме новия регламент 223, имаме решението за Евростат, имаме няколко регламента, например, за а, начините по които се изготвят статистическите данни. И в продължение на последните години има много по-фокусирани целенасочени доклади за качеството. Мога да говоря часове, за да ви информирам за всичките стъпки, които са предприяти. Естествено, не е възможно да се даде 100% гаранция, но по въпроса на госпожа брата, мисля, че, по отго... че въпрос на госпожа е, Гресле дадох удовлетворителен отговор. Председателят, благодаря ви. Господин Галея от Сметната палата. Благодаря. Съвсем накратко, господин председател, в отговор на зададените въпроси от евродепутати. Ние смятаме, че а, правната сигурност за задълженията на страните да а, спазват всички принципи на кодекса. Това е първо условие. Второ, те да бъдат а, а, главните статистици да бъдат а, прозрачно назначавани и отстранявани. А, по третата препоръка ние смятаме, че тя ще улесни и ще направи по-ефективна мисията на Евростат и ще успокои европейските граждани във връзка с надежността на европейската статистика. Сега по въпроса за доверието и мерките на националните правителства, това е стъпка в вярната посока, но ние не смятаме, че това е гаранция за силен механизъм на проверка и верифициране. Благодаря. Сега сме в края на нашето заседание, но преди това искам да дам думата на докладчика господин Дойч. Е, Благодаря, господин председател. И аз бих желал да се обърна към господин Галала, защото той съвсем накратко обобщи въпросите. А, аз искам да засегна на съвсем накратко три от въпросите, които бяха повдигнати. Първо бих желала да подчертая въпроса споменат от представителя на Евростат и на комисията, именно, че ние ясно виждаме е, че можем да говорим само за незави... Е, че можем да говорим за независимост е, само ако имаме необходимите бюджетни ресурси, за да постигнем тази независимост. също времено ресурсите за функционирането на Евростат или поне част от тях а, постъпват в Евростат чрез различни генерални дирекции на комисията. Би било много по-добре, ако те тези ресурси са в отделен бюджетен ред за Евростат, защото в следващите години Евростат ще има много повече задачи и за да може да ги изпълни, необходима е обективна статистика като основа за вземането на вземане на решение. Имаше два въпроса, както беше посочено от комисията, при кои, при което а, имаше разлика между моя доклад и а, констатациите на комисиите. Това по точки 7 и 13 за назначаването и уволняването на главните статистици. По тези въпроси продължавам да, застъп, продължавам да застъпвам позицията, изложена в моя доклад, а комисията вече трябва да си вземе решението. И последно по въпроса на госпожа Андриасен. Съдържанието на кодекса за най-добрите практики сам по себе си създава известни проблеми и прилагането на кодекс за добрите практики също така предполага проблеми, така че както кодекса, така и проблемите свързани с него биха могли да бъдат разрешени чрез член 200, чрез регламент 233. И аз мисля, че е време да решим как е, да направим така, че Европейския съюз да функционира е, повече в съответствие с правилата. Не виждам тук е, професионални доводи или аргументи срещу тази статистическа система която ще бъде представлявана от Евростат. Ако имаме еднакви стандарти, еднаква методология, ще можем да направим така, че системата да действа добре. И в заключение искам да благодаря на всички за ценния им принос, за становището също така на Сметната палата и очаквам вашите предложения. Благодаря. Благодаря на докладчика, благодаря на господин Гале от Сметната палата и на господин Питър Ефараус. Надявам се правилно да изговорих и името ви. Благодаря ви, че участвате в дискусията и, и така свършихме с дневния ред. Благодаря ви. Сега обаче приключваме с излучването на заседанието в интернет. Благодаря на всички, които участваха, но сега предстои заседание на координаторите и тези, които нямат право да останат, моля да напуснат залата. След кратка пауза продължаваме.